Mesdames, Messieurs, Дами и господа, академичният четвърт чак изтече. Нашия докладчик ни оказа честа да присъства сред нас. Но и пречат двама нахалници, доколкото виждам. Тази сутрин поддържахме доста добър ритъм. Ще се опитаме да направим същото и днес след обяд. Ще гласуваме измененията в категория 3А и 3Б. Все още не можем да гласуваме четвърта категория, защото още не се е получило споразумение на групите за начина по който ще се гласуват по тази четвърта категория. Това ще се реши на заседанието на представителите на групите. Утре ще гласуваме четвърта категория и пилотните проекти, плюс линията ИТЕР и няколкото други бюджетни редове, които, а, за които все още не е намерила, намерена задоволителна формула. Ако успеем да свършим бързо, мисля, че ще можем да свикаме и заседанието на координаторите, за да се възползваме от преводачите. Така че предлагам да преминем веднага към 3А. В английския вариант сме на страница 106. Общото заглавие е Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие. Започваме с изменението господин Еренхаузер 4673. Казват ми, че то е покрито. Не е покрито. Гласуваме. Докладчикът е против. Кой е за? Господин Харток. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това необичайно изменение. И тази процедура прилагаме само към това изменение, господин Еренхаузер. Следващото е покрито. Трябва да гласуваме 196 докладчика. 104. 18.04.03 гласувахме за проекто бюджета вчера. Постъпи обаче, мисля, от страна на либералите искане за разделно гласуване или по-точно от страна на социалистите. Става дума за липсващите 50 000 евро. Против това увеличение съм с 50 000 евро. Крайна сметка, каква цифра трябва да запишем в изменението? Madame Jensen. Госпожа Йенсен. Господин председател, нека бъдем откровени. След като сме гласували по даден ред, е, то тогава сме гласували цял финансов пакет. Не знам как е възможно да сме гласували вече веднъж един такъв пакет и след това отново да го подлагаме на гласуване. Логично е. Добре, няма да гласуваме. Тогава преминаваме към чрез 4672 е покрито, 197 покрито ли е? Също е покрито. Страница 106 на английския вариант. Страница 107, пак английския вариант. Всичко е покрито. Дори 200. 200. Ако сбъркаме, поправете. Страница 108, английския. Верен. 46. 77 за 10-15% за против. Въздържали се. Ще прилагаме това мнозинство за всички изменения, господин Еренхаузер, както правихме и за предишната категория и както направихме за изменението на зелените в областта на селското стопанство. Това въжи и за следващите две изменения господин Ерен Каузер. Господин Хартонг, 4159. Гласуваме го нова категория за. Предполагам, че господин Хартонг е за. Госпожа съм също. Против. Въздържали се. Тук е също, ако има подобни изменения от, на господин Хартонг, ще считаме, че вълтът въжи за тях. 630 не е обхванато. Гласуваме. Докладчика е против. 630 оттеглено. Не казах. Да. Оттеглено. Аз съм... Добре, аз съм се объркал. 43,59 е Крито Трябва да гласуваме 205. Докладчика за, коза, е против, въздържали се, приема се. Следващото се покрива. 201 за, докладчиката за, благодаря, против, въздържали се, приема се. 524 докладчиката за, за, Добре, ще проверим електронно гласуване. Ще рискуваме да гласуваме електронен път. Моля, започнете гласуването. Ако е трудно след обяд, Край на гласуването 17 против, 19, 17 за, 19 против, отхвърля се. Това беше 201, не, 524, казва председателя. 184. Докладчикът искате да се изкажете? Не, окей. Okay. Каза, е против, въздържали се. Приема се. Изменение на господин Хартонг. Мнозинството са против. Сигма до 525. Докладчикът е за. За. А, тук има. Налага се контрол по проверка по електронен път. Гласуваме. Аз гласувам. Край на гласуването. 17 за, 19 против. Отхвърля се. 185 от докладчиката е за, за, против, съжали се. Приема се. Европейски беженски фонд. 41,60 на господин Харток. Отхвърля се. 527. Отеглят се? ЕНП оттегля 527. Не. А, добре, ще го гласуваме, щом не го оттегляте. По електронен път, ако обичате. ЕНП настоява за това. 38 гласували, Трима паднаха на бойното поле на обяда. Край на гласуването. 17 за, 18 против. И така то се отхвърля. Изменение 4195 за мъчение на жените. Докладчика е против. Да, за ли е? За мъченията. 4195. За, против, въздържали се. Повечето са за. Приема се. Това не покрива ли? Не, не покрива 41,96, където за приобщаване на жените за... Извинявайте, лоши са ми указанията. Докладчика е против. Изменение 41,96. За. Принуден съм да направя електронна проверка. Изменение 4196 на господин Сориан. Докладчикът е против. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 13 за, 22 против. Отхвърля се. Следващия ред, ново изменение по същата тема е мъченица Мъжените жените. 41-91. Докладчиката е за. За. Против. Въздържали се. Повечето са за. Следващия ред. А, интеграция на граждани на трети страни против изменето на Хартонг. Сега гласуваме 186. Докладчика е за, за, против, благодаря. Въздържали се. Приема се. Следващото се обхваща. Пред... Следващия ред. Изменение. Класическо изменение на господин Хартон, като се от... счита за отхвърлено. Същото въжи за следващото изменение по дял трети. Европейска служба за подкрепа в областта на убежището на господин Хартонг. Изменението на края на страницата е свързано с пилотните проекти. Така стигаме до 111 страница, където стигаме до изменението на господин Еренхаузър, класическо. Не е било класическо. Не, не, това е вкарване в резервния флот. Кой е за? Никой. Възражали се. Против. Отхвърлят се. Пак изменение на господин Еренхаузер. Мисля, че също, ще бъде вероятно също гласуването. А, борба срещу насилието. Срещу жените. Как да гласуваме, госпожо докладчик? Нека първо гласуваме по първоначалното изменение 702 Бих препоръчала да гласуваме за, а ако то бъде отхвърлено, предлагам да се постанови сума в размер от 1,35 милиона, ако и това не се получи, 1,8. Да. Значи започваме с изменение 702 на социалисти и демократи. Докладчика е за, за, против, въздържали се, един възражал се, приема се. Всички останали отпадат. Включително... Не. На изменението господин но остават. Стигаме пак до мъченията. 40 на 93. Докладчикът е за. За. Против. Малко повече са за. Приема се. 4194. Докладчика също за същото мнозинство като предишното. Моля ви се да направим електронна проверка. С ваше разрешение аз ще гласувам. Край на гласуването. 17 против, 17 за въздържали се, отхвърля се. На края на страницата. Пилотен проект. Прескачаме 112 страници. Това са все пилотни проекти. И стигаме до Европейската полицейска служба. Устно изменение на докладчика. Какво, какво ще гласуваме? Това изменение вече бе включено в списъка за гласуване. Да, всичко е обхванато вече. Включително по последното 4483 разбрах, че докладчика тук ще предложи устно изменение. Е- Бе внесено хоризонтално изменение по отношение на агенциите. Те бяха включени в проекто бюджета. Аз предлагам обаче да се увеличи резервата. Ще припомня възражението на Юта. Ако го бяхме приели в пакет след като сме го приели в пакет, няма да отваряме пакет. Е, да, но не гласувахме по бележките, не гласувахме и резерви във връзка с агенциите. Тоест, според докладчика, това изменение не е обхванато в общото споразумение за агенциите. Не е включено там. Не, не. because we voted on the on the on the um, uh, uh, Извинявайте, просто искам да разбера дали това е било включено в блоковото гласуване вчера. Отговора е не. Значи можем да го гласуваме сега. Ще видим кой е за, кой е против. Но просто ще го гласувам. Вчера гласувахме 4 за резерва. Но беше за Европол. Бил коле... полицейския колеж на Европол, казва председателя. Добре, сега трябва да гласуваме устното изменение колко да сложим в резерв, Сидония? Предлагам да заложим в резерва 425 хиляди. Est... Тоест, цифрата ще бъде в курсив и ще бъде резерв. Цифрата, която е записана тук. The conditions for release of the reserve. What, what's the, the point behind the reserve? Но трябва да знаем какви са условията за отпускането на този резерв. Все пак това устно изменение не ни бе представено в писмена форма. Полицейският колеж и без това е доста проблематично перо. Нека бъдем откровени казахме, че тези средства се залагат в проекто бюджета. Въпросните 425 000 евро. И ако Сидония сега иска да ги заложим в резерва, то това ще е свързано с процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета. Предлагам да заложим тези средства отново в проекто бюджета. Тогава Комисията по бюджетен контрол ще предложи за 2008 година да не освобождаваме СИПОЛ от отговорност. Напълно съм съгласна да заложим тези 425 000 в резерва, но при условие, че в близко бъдеще се изпълнят всички условия, поставени от Комисията по бюджетен контрол. Това е единственото, което в момента ми се струва логично. Разбрах. Значи, първо не сме гласували това изменение. Нормално е да го подложим на гласуване. Второ, това изменение е вдъхновено от Комисията по бюджетен контрол която се нуждае от уръжи, тези кредити да се поставят в резерва, за да подготви гласуването на освобождаването на отговорност на тази институция. Какво е становището на докладчика? Искате ли думата, Ан? Ох. В този текст не са упоменати условия. Според мен е много важно да ни се зададат ясни условия за освобождаването на резерва. Моето предложение за изменение, така или иначе, се основава на предложение да се върнем към проекто бюджета, предложен от комисията. Но Сидония иска още веднъж да внесе устно предложение за изменение на изменението. Тя предлага да се върнем към проекта на комисията, но при условие, че СИПОЛ изпълни условията на Комисията по бюджетен контрол. Само тогава средствата от резерва ще могат да бъдат освободени. Très passionné par le <laughs> sujet. Госпожа Холмайер, проблемът е, че на ниво си пол са установени значителни нередности, които в течение на годините не са били разследвани. Ето защо Комисията по бюджетен контрол стигна до извода, че ако искаме СИПОЛ да се придържа към процедурите, трябва да наложим условия. През изминалите години много големи суми са попаднали в ръцете на частни лица. Затова трябва наистина да заложим на разследването на нередностите. Тоест, коментара ще бъде от рода, сумата се писва в резерва, докато управлението на тази структура не бъде изяснено от е, органите на бюджетния контрол. Така, съгласни ли? Съпроводен с а, е, този тип коментар, изменението, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Става въпрос за устното изменение. Господин председател. Първо бих помолил докладчика да ни представи писмен документ след днешното гласуване, но преди пленарното заседание. Прав сте напълно. Оставаме в полицейския колеж на 41.60. отхвърля се. Следващия ред 126. 526 за. Ще трябва да гласуваме по електронен път за проверка. Моля, гласувайте. 526 изменение. Край на гласуването. 20 за, 19 против, един възража се приема се. 43-60 трябва да се гласува. Разбрах, че има и устно изменение към него от страна на докладчика. Искам да внеса устно изменение по предложението за изменение на господин Алваро. То бе обсъдено от техническа гледна точка. Нека ви запозная с текста. Изготвяне на стандарти с акцент върху киберсигурността. Съгласно изменението обаче, формулировката се променя на стандарти в това число и стандарти на ниво сигурността на киберпространството. Ако запазим редакцията, предложена от автора, не мога да го приема. Ако обаче приемем моето устно изменение, ще, се, при ще го подкрепя. Господин Алварос, ако приемате устното изменение, ще имате и подкрепата на докладчика, може би на цялата група. Не съм запознат с поразумението, постигнато от техническите експерти. Можем да променим още веднъж формулировката на не в това число, а най-вече. Добре, значи изменение 4360 се гласува в следния вид. И... Първо да гласуваме, как предпочитате, първо да гласуваме изменението на докладчика? по съдържание не е вярно, но би го приел и така. Добре, основното изменение на докладчика с примиреното съгласие на автора на писменото изменение 4360. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това беше коментар. Стигаме до 509. Борба с престъпленията. За? Против? въздържали се, отхвърля се. 4365 на господин Алваро за киберпрестъпленията за против, въздържали се. Зелените са против изведнъж. Приема се на началото на следващата страница. Две обхванати от вече гласуваното за агенциите стигаме до 46-56 отхвърлено, така че трябва да гласуваме 206. Докладчикът е за <coughs> предотвратителни мерки. <coughs> Борбата с наркотиците. Приема се, стигаме до Принц Певеца ли става въпрос? Изменение 843. Докладчика е против. Кой е за? Малко фенове има на принц. Повечето са против. Отхвърля се 202. Предложено от докладчика за против. Въздържали се. Приема се. 43-61 на господина Оваро. Докладчикът е за. Е, докладчикът е против. Кой е за? Против. Повечето са за. Приема се. Та ни се 116 английски тест. Изменение 203 на комисията Либе с докладчиката е за. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се 203. И с това приключваме рубрика 3А. И преминаваме към 3Б. Първото изменение пилотен проект. Ще разглеждаме това утре. Изменение на господин Еренхаузер. Нова подкатегория 4688. Кой е за? Против? Отпада. То ще отхвърляме подобните изменения Еренхаузер за тази категория 282. Докладчиката за, за, против, въздържали се, приема се. Следващата пилотни проекти. Стигаме до културната програма 4307. Искане за разделно гласуване на цифрите и коментарите. За цифрите докладчика е против. За против. Включително автора на самото изменение. Тук има някои мазохисти. Цифрите се отхвърлят от автора на изменението. А сега коментарите. Докладчика е за. Против. Въздържали се. Повечето приемат коментарите. Няма да пари не искаме, но ще казваме какво ще правим с това, с парите. Сега трябва да се гласува 314. 314 докладчикът е за, за, против зелените култура, образование. Това в зелените не се интересуват от тия работи. 610. Заплашените езици. Кой е за електронно гласуване? Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 8 против, 1 въздържал се. Застрашените езици са спасени. 41-31 обхванато. Гласуваме 573 за, против. Либералите нямат мнение. А, за. Окей. Хайде да направим електронна проверка. Транснационално движение на а, произведение на изкуството. 19 за 18 против. Приема се. И на края на страницата измененията са покрити. Също въжи за страница 18, с изключение на изменението на господин Хартонг, което обаче се отвърля, като от другите. И стигаме до специалните годишни ежегодни събития. Към 43 минути има устно изменение – Um, I have an oral amendment indeed on Имам устно изменение за 403 да се смени сумата от 9 милиона на 4 милиона. Ангажименти и сплащания. И нямам никакви изменения по коментарите. Така че и аз препоръчвам да се гласува за. Veut dire, madame le rapporteur, que c'est le même amendement que l'amendement du PPE 551 Non Non, parce que... Същото изменение. Като това на НП. Коментарите, само коментарите. Donc, votre... In fact, when I had a look at uh, amendment... Като погледна двете е, изменения. Според мен в изменението на е НП няма нищо допълнително, няма нищо повече. Така че ако 403 се приеме, според мен другото просто трябва да отпадне. Джеймс. Имаме правила че не, не, не може да имаме вътре цифри. Сега това специфично условие не въжи ли за този бюджетен реч, защото нарушаваме правилата? Oui. Alors, c'est une bonne remarque et une bonne question de James Ellis, et on me dit que la réponse... Правилно бе въпроса на Джеймс. А, така че на, на, на практика този бюджетен ред се третира по по-особен начин. Явно. Господин Сурия, не искам да злоупотребявам с времето ви, но струва ми се, че ако имаме една голяма кошница и примерно видиме, че 2 милиона от тази кошница отива на друго място, това е маркиране. Но в, тук става дума за бюджетна линия с конкретни цифри. Просто на практика губим 5 милиона. Добре, но явно това е живота. Добре. Госпожа докладчик. Господин председател, нека да припомня казаното тази сутрин. Има в няколко изменения се сблъскваме с този проблем. С не, не, неточни суми. Така че, според мене, тук трябва да се пише част от тези суми и така нататък. Просто инак след това ще го направят вместо вас. А, така. А, да речем, че използвате по, а, мек, по-мека формулировка. Гъран. мисля, че би било разумно просто да премахнем цяла, целият този ред. Защото ако имаме специални, примерно, годишни годишни мероприятия, трябва да, да, да споменеме. Така че при всички случаи ще, ще, ще трябва да има а, уточнение. Така че просто, може би, просто да премахнем този ред. Не смех, не смех да го предложа, но просто трябва да има по един ред за всяко едно мероприятие. Защото има хиляди, и милиони специални годишни мероприятия или събития, но това ще остане за до година. А сега ви предлагам да гласуваме за 4 милиона 4303 предложението на Сидония. За, против, въздържали се, приема се. Това включва и двете следващи, но не и 4291. Докладчика е против. Докладчика е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 41.64 на Морганци. Докладчика е, е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 43.06 на Гейер. Докладчика е против. Господин Гейер този път обаче за. Кой е против? Въздържали се. Съжалявам, господин Гер, отхвърля се. 41.64 е включено и следващото също 273 комисия по културата за против въздържали се приема се след това имаме подготвителни дейности. Става дума за страница 121 до господин Дойч Тамаш. 4168. Трябва ли да го гласуваме, госпожо докладчик? при младеща в движение не трябва да гласуваме коментарите, които са всъщност двете последни изменения към този ред. Значи само коментарите на 4168 докладчика е против, кой е за, против, въздържали се. Е, НП е в мълцинство. 4202 коментарите. Докладчика е за, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Следващите изменения. Пилотни проекти плюс едно изменение Еренхаузер, което се отхвърля. Не, има. 46-81 Еренхаузер и е по-различно от другите. Пак е 10%. Ага, пак е 10%. Така, Европа за гражданите, разходи и така нататък включва, мултимедийни дейности, казват твърдат, че докладчика може да ни предложи да гласуваме първо 625 и с устно изменение на Ан Йенсен, на когото давам думата. Благодаря ви. Всъщност бяхме беше ни казано от страна на комисията, че те не, не са така склонни към това изменение, но ако ние, и ако ние го изтеглиме, те ще приемат да едно изменение за стратегически план на разходи за информационни фондове в Европейския съюз. Нещо, кое което отдавна е, е поискано от Комисията по култура. Просто това е една възможност сега да имаме един резерв да... и... и просто те биха, биха могли, те, те, те, те биха дали допълнителна информация на комисията за начина по който тези средства ще се разходват в стратегическата политика. Мисля, че имаме и формулировката на изменението. Така че аз лично предлагам да оттеглиме из... изменението, всъщност към бележките, коментарите относно е, разходи за повече журналисти, фотографи и така нататък е, в антуража на господин Барозо. Но вместо, вместо да кажем не искаме това, да кажем, е, ако обичате, дайте ни стратегически план за е, тази политика. Да, Анна, разбирам поли, политическия замисъл. Е, Салвадар. Аз не съм против, но проблема е кога ще обсъдиме този стратегически план? Защото, може би, това трябва да стане по-скоро в междуинституционната група. И трябва И така, ако ние приемеме подобен подход, трябва да разполагаме с повече подробности. И, и Ан трябва да ни каже кой ще бъде натоварен с оценката на този план, дали ще го приемем, няма да го приемем, Георан. Committee on Cultures първо трябва да прогласуваме изменение 277, внесено от Комисията по култура относно резерва. Ние сме против такъв подход. Издаваме постоянно стратегически планове за информационната и комуникационната политика. Не ни е необходим още един такъв. Хелга. Аз пък подкрепям предложението на Ан. Член съм на Комисията по култура, запозната съм с хода на дебатите там във връзка с подобряване на информационната политика. Трябва да разполагаме с инструмент, с който да окажем натиск върху госпожа Рединг, така че тя да изпълни своя ангажимент. За това подкрепям предложението на Ан. Благодаря. Райнер Бьоге. Аз лично съм склонен да възприема позицията на Гьоран. Смятам, че по Политиката в областта на комуникацията е една от задачите на отделните институции. Комисията по бюджет, разбира се, има право да извърши проверка на това как точно се използват средствата, но трябва също така да остави информационната и комуникационната политика в ръцете на отделните институции. Понякога наистина трябва да сме особено критични, що се отнася до използването на средствата. Във връзка с това смятам, че парламента трябва да проведе интензивни дебати. Защо? Защото през идните години в рамките на междуинституционалното споразумение много често комисията ще поставя акцентите в комуникационната политика и ние просто ще изоставаме в тази процедура но тази тема може да се обсъди и в друг кръг, например на ниво компетентна комисия и може да се постави и друг акцент при едно такова обсъждане. Благодаря, господин Алваро. Благодаря. Първо позволете ми да благодаря на госпожа докладчика за проявената от нея готовност да приеме нашите предложения. Благодаря също на Гьоран Ферн и на Райнер Бьоге. Госпожа Хелга Трюпел спомена, че Комисията по култура вече от край време насам изисква разработването на стратегия. Стратегия, която не определя точно конкретните акценти в областта на комуникационната политика. Все пак финансирането на тази политика е само една малка част от 20 милиона, с които ще разполагат институциите. А що се отнася до осигуряването на допълнителен технически персонал, то това не е свързано с комуникационната политика. Не знам по какъв начин тези мерки ще улеснят комуникацията на комисията с външния свят. Не бива да поставяме под въпрос такива мерки. Или по-точно, ако отпуснем тези 20 милиона, ще трябва да попитаме какво точно конкретно ще се предприеме, за да се подобри комуникацията. В интерес на парламента е и да окаже влияние върху комуникационната политика, провеждана от комисията. защото ние сме унези, които представляват гражданите, а не шефовете на дирекции в комисията. Ан Йенсен. В отговор на въпроса на Салвадор, смятам, че компетентната комисия в случая е комисията по култура. Ние ще се опитаме да я подкрепим в разработването на инструмент, който не е съществувал до този момент. Мисля, че ще трябва да окажем такава подкрепа. В отговор на критиката, изразена от Райнер – Смятам, че с внесеното устно изменение, представено от докладчика, ситуацията изцяло се промени. Защото не задаваме конкретно мерки за използване на средствата, а просто питаме какво точно ще се предприеме в областта на комуникацията при използването на тези средства. Комуникацията наистина е проблем и по-точно отправянето на послание във връзка с работата, извършвана на Европейския съюз. Тази комуникация е важна с оглед на осигуряването на прозрачност за гражданите. Разбира се, разработени са вече редица планове за популяризиране на Европейския съюз сред гражданите, но не от това се нуждаем. Трябва да сме в състояние да предоставим на гражданите информация за нашата работа. Според мен трябва да се стремим към формулировка, ориентирана към бъдещето, към формулировка, която ще бъде одобрена и от госпожа Рединг. Тя самата и нейният екип предложиха това. Добре. Добре, всички разполагате с а, текста за, на устното изменение, т.е. за а, оттегляне на резервата. Той е текст, който ми дали. Така, резерв резерва, <laughs> не, сумата се заделя за резерв, докато комисията представи начина по който комисията ще комуникира по-добре с европейските граждани, като това стане по силата на споразумението между различните институции от октомври 2008 година. така че това устно изменение 625 трябва сега да се гласува. Докладчика е за... Не, съжалявам, докладчика. Аз съм за това изменение. Мисля, че то е така по-балансирано и да от тези, по-балансирано от тези, които не е, подкрепят, но мисля, сумата е 1,6 милиона евро и аз смятам, че трябва да се гласува заедно с 277, след това да се, да се върнем и е, този резерв да бъде под формата на устно изменение с съответната аргументация. Oui, ce qui revient même. On vote d'abord les chiffres. Така, значи на, на практика едно и също. Гласуваме първо цифрите и после резерва. Сега по цифрите. По... После ще видим за резерва. Сега първо цифрите. Докладчика е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Така, цифрите се приеха. Сега самата резерва и условията. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря ви. Против. Благодаря. Въздържали се. И устното изменение е прието. Е, 43 43.51 се оттегля съответно и на практика свършихме с мултимедийни действия. Страница 123 класическото изменение Еренхаузер 207. Докладчик е против. Кой е за? Никой. А, господин Бохрос против. Благодаря ви. Въздържали се отпада. Отпада. 626 се оттегля от АЛДЕ, 4352 е включено и минаваме към информационни центрове, Еренхаузер, обичайното изменение, което не се променя, 308 на Комисията по културата, докладчика иска думата. vote. Предлагам да гласуваме по малка сима 980 000 евро. Вместо 1 милион и половина. 980 хиляди. Това е подадена ръка към социалистите и социалистите приветстват и поемат вашата ръка. Кой е за против? Въздържали се, приема се. Следващите две на практика са включени. После имам един обичаен Еренхаузър. Страница 124, 840 докладчика е против. Това е на обединената левита. Да, против. държали се. Отхвърля се. 41-49 Хартонг. Отхвърля се. 46-30 Еренхаузер. Се отхвърля, но гласуваме 208. Докладчика е против. Кой е за? Алде са за господин Бокрос. Зелените против, против големите, големите мамутите, големите партии, които смазаха това изменение. Анализ на общественото мнение, обичайен Ния Хартонг се отхвърля, обичайния Еренхаузър, но трябва да гласуваме 278 докладчика е за, против, въздържали се. Приема се. 46-35 Теренхаузер. Обичайно отхвърля се 209-то. Европа за гражданите. Докладчика е против. Кой е за? Против. Обичайните отхвърля се. 41-89. Хартунг отхвърля се. Следващите две подготвителни действия трябва да гласуваме 210. 210. Докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Триста и десет. Докладчика е за, не, не, извинете, докладчика е против 310 Либералите против всички други. Въздържали се, отхвърля се 310 603 пилотен проект, страница 126, 4670, обичайния Еренхаузер – както и 4676, отхвърля се. 552 на е НП. Докладчика е за. Ко е за 552. Либера, как гласуват либералите? Дайте да гласуваме по електронен път. А, от, от, от, оттеглено е. Оттеглено 552 е от следващото. Имаме Хартунг. 553, ако е не ме продъл... настоява на, на това а, изменение, ЕНП го изменя. Това е фантастична система за изтегляне на измененията на социалистите и ЕНП, последователно нито и другите. И тогава ще приемем бюджета. Хартунг отпада. 554 се оттегля чудесно. 253-то докладчика е против, а извинете, докладчика е за, казаха ми, че бил против. Добре, що ме за чудесно, кой е за, против? Трима, въздържали се, приема се. 403 то е включено, но е, коментарите по 430 кой е за? Докладчика е за, за, против. Въздържали се, приема се. Края на страницата. Европейски орган за безопасност на храните. Там са агенцията. 4161 обичайно отхвърля се. Остатъка са пилотни проекти и Първото изменение, което трябва да, да трябва да бъде гражданска защита на социалистите. Те го оттеглят. Гаран, оттегляме ли го? Ще стигнем и до там. Така че на, на, на практика 4303... А, не, не, не. Не ще трябва, ще трябва да гласуваме 4304, което на практика е същото. Кой е за? Против? Отхвърля се. 395. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминавам към категория 4 и трябва да спра до тук. Благодаря на докладчика, на всички членове и сътрудници. Приключваме за днес, обаче координаторите остават на и най-вече Хелга Трупел. Е, три минути, за да могат останалите да си отидат.